Good afternoon. Um, thank you all. Добър ден, благодаря на всички ви, че сте днес тук сред нас в Комисията за вътрешния пазар и защитата на потребителите. Заедно ще проведем един семинар за правилата за електронна търговия, пригодени за цифровата епоха. И за мен е удоволствие да се председателстваме за това заседание заедно с колегата господин Алекс Агюс Салибак, който е и докладчик за, по доклада акта за цифрови услуги, подобряване до функционирането на вътрешния пазар. Този семинар беше организиран от нашата Policy Department а, знаете, че Европейският парламент работи с уникална система за сътрудничество с университети и академичните среди, за да гарантираме, че нашите становища се основават на научните събития. По последните 15 години Европейският парламент а, значително промени начинът си на работа с цел преход към процес на взимане на решения, който се основава на доказателствата и който също така се основава на всички инструменти за по-добро законотворчество. Тази, тези експертни познания за нас а, инструмент за повеждане информиран дебат и засилване на почетността, а не да се запази демократичната легитимност да се замести демократичната легитимност. Този модел за независима експертиза, който насърчава Европейският парламент, е по-добър начин за засилване на легитимността и оподочетността на европейското законодателство и задълбочаване на дебата. Днешният семинар събира на едно място 8 е водещи независими специалисти от реномирани европейски университети, тръстови, моточни тръстове, Европейската комисия, здравословани страни и организациите на потребителите, за да установят нашата комисия, кои са основните притеснения в областта на електронната търговия и да, да се превърна в един форум за обсъждане на бъдещето законодателен акт за цифровите услуги. Ще обсъдим редица въпроси. Първият а, дискусионна група е посветена на анализ на стоящото положение и обсъждане на евентуалните възможности за подобряване. Вторият панел ще бъде посветен на темата как да подобрим настоящата поставеност на европейския бизнес с цел поставяне на преимущества за потребителите. Европейската комисия ще сподели с нас подхода си, с който ще изготви новият законодателен акт за цифровите услуги и наградите. Особените страни ще споделят своите притеснения от настоящите по законодателство и техните възможности ти за подобрение. Сега давам думата на колегата Алекс Гюсалиба. Скъпи колеги, скъпи специалисти, скъпи представители на академичната среда, за мен е удоволствие да съм съпредседател на семинарят е, електронна търговия, пригодена към цифровата епоха, който са тези вас, които ни познават. Казвам се Алекс Агиус Салиба, идвам от НП, член съм на комисията Имко от партията на социалистите и демократите и съм докладчик по новият акт за цифровите услуги. Както знаете, в днешно време електронната търговия играе все по-важна роля в социалният и економически живот на гражданите ни. Електронните платформи се превръщат в основен инструмент за свързване на, хор... на гражданите, т.е. на потребителите и на бизнеса. Целта им е да засилят социалният обмен, както и обменът на стоки, услуги и информация, обмен, който нямаше как да се осъществи по друг начин пазаруването, общуването с приятели и близки, споделяне на преживяванията, гледане на филми или четене на книгата, която, с която и традиционна дейност да се сетите, ще се сетите поне за една или повече платформи, които предлагат такъв вид услуги. Потребителите и предприемачите се опитват да използват максимално възможностите на платформите. Платформите донесоха истински облаги, както за потребителите, така и за дружествата в Европейския съюз, чрез осигуряване на по-лесен достъп до стоки и услуги и чрез улесняване на транзакциите помежду им. Едновременно с това, онлайн платформите поставят и нови е, регулаторни предизвикателства и ние сме длъжни да отговорим на тези нови предизвикателства. са от нас ще се съгласят, че се засилват притесненията относно е, свободна, лоялната конкуренция, монополът, е, доминиращата позиция, асиметричните отношения между потребители, е, предприемачи и регулаторни органи. Онлайн платформите не работят в, е, закон, в нормативен вакуум. На лице са наредби, които би трябвало да се прилагат към платформите по отношение, които поставят стоки, услуги или приложения. Въпреки това, потребителите и дружествата често се оказват е, ощетени, защото законодателството в сила не винаги се прилага както би следвало или понякога има, слабости в тълкуването му. И затова сме се събрали днес тук, за да направим оценка на происходството, което сме изправени днес в настоящата законодателна рамка и в частност, за да направим оценка на директивата за електронна търговия. Дали тя все още е удачна, дали все още е пригодена към новата реалност и към новите предизвикателства, под които сме изправени в сектора на цифровите услуги. И ако не, какви са основните проблеми, пред които сме изправени, кои са предизвикателствата, които стоят пред нас и кои са най-добрите възможни решения за преодоляване на тези предизвикателства. Директивата за електронната търговия е сред основните крайъгълни стълбове на вътрешния цифров пазар и някои аспекти на директивата работят чудесно. Но преди 20 години цифровата економика изглеждаше много по-различно от цифровата економика, в която живеем днес. И някои от разпоредбите на директивата трябва да бъдат или преразгледани, или преосмислени, за да бъдат по добре пригодени за постигане на целите си. Според някои потребители и дружества, през грешното на директивата за електронната търговия и увеждането на нови законодателен си за цифровите услуги е, се възприемат като заплаха. Аз лично, макар да съм наясно с всички предизвикателства, които ни чакват, смятам, че това е възможност да се справим с настоящите проблеми и слабости в нормативната рамка, която е в сила в момента, с цел осигуряване на по-добро и по-безопасно пространство за потребителите и за дружествата. Директивата за електронната търговия определи принципът на страна на происход и този принцип беше от първостепенно значение за свободното движение на услугите и свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар. Определя се освобождаване, изключенията и ограниченията за отговорност за междинните посредници в момента на приемане на директивата с търговия платформи като Google, Amazon и Booking.com, например, едва прохождаха. Много други посредници все още не съществуваха, като например Facebook и Spotify бяха лансирани през 2004 година. Etsy беше основан през 2005 година, Airbnb през 2008 година, Instagram, Wish и Dali Express през 2010 година. През последните 20 години бизнес моделите на някои от тези и други компании се промениха. Също, промениха също така и динамиките на пазара. За мен лично ще бъде изключително интересно да чуя днес как тези бизнес модели се вписват в разпоредбите на настояща директива за електронната търговия и споразумението Safe Harbor. В момента потребителите са изправени пред множество предизвикателства с начин по който работят някои платформи. Някои платформи се възползват от ролята си на посредници, за да не поемат отговорността, която носят за услугите и транзакциите, които улесняват като посредници. Така, например, за безопасността на стоките. Наскоро в някои наскоро някои водещи платформи за продажба онлайн поставиха под заплаха сигурността на нашите граждани. Също така се разпространява все повече по економиката на споделянето и трябва да се гарантира кой носи отговорността от гледна точка на оператори, доставчиците на услуга и размерът на дружествата. Значително се променя електрическата електронната търговия и законодателите трябва да наваксат. Електронните платформи също така променят някои от вече съществуващите регулаторни органи и правила, с които работим. И сме свидетели на значително за промяна в някои държави членки, като Германия и Франция, например. Като по този начин се разпокъсва дейността и то в толкова един толкова важен и чувствителен сектор економиката, основаваща се на платформите, значително се промени. Ето защо, пак повтарям, законодателите трябва да наваксат. Едно европейско решение ще промени позицията ни от един от основните играчи в водачът на световно равнище, чрез определянето на правила не само на европейско, но и на световно равнище. Постигнахме го чрез реформата на регламента за общите разпореби за защита на личните данни и още веднъж сме изправени пред подобна възможност да станем лидери в цифровия сектор. Не бива обаче никога да забравяме, че Европа се основава на много важни принципи и ценности. И те трябва да се прилагат по същия начин в цифровия свят, както се прилагат в реалния свят. Директива за електронната търговия насърчава е, успешният бизнес, но никога не, забрав, не бива да забравяме, че, посредн, че потребителите трябва да са в центъра на интереса ни. Потребителите винаги трябва да са защитената страна в електронната търговия. И тези две основни наши цели не бива да си противоречат. Те трябва да вървят ръка за ръка с цел постигане на една успешна реформа. Европейския съюз би следвало да представи решения за съществуващите проблеми и да прояви предвидливост. Вътрешният пазар се основава на доверието в добрата защита на потребителите. Днешният дебат ще определи как ще защитаваме потребителите на бъдещето. Тоест имаме нужда от един вътрешен цифров пазар, който да постави в сърцето си потребителите, който да е в облага и на потребители, и на дружество. Some practicalities before we start. Um, as... Благодаря ви. Както знаете, семинарът се излъчва в интернет. Презентациите и биографиите на нашите гости, оратори са на лице на интернет сайта на нашата комисия. И както виждате, тук на екрана. Единият от участниците ще се включи с нас посредством видеовръзка. Професор Александър Дестриел е от университета в Намюр и от CERRI. E. Тук сред нас е и професор Ханс Шултенолке от университета в Оснабрюк. Той ще говори за пречките пред цифровите услуги. Доктор Феличе Симонели от СЕПС ще направи анализ как да се използват предимствата на електронната търговия. По 7 минути ще имате да се изкажете. Кратко е времето. Ще ви го отбелязваме с хронометър, за да можем да се вместим в отреденото ни време. Сега имате думата, професор Дестрел, е, за да вземете отношение по директивата за електронната търговия. Добър ден на всички! Искам да се спра на три неща. Ще говоря за целите на самата директива по това време. Председателят каза, че е добре да ги споменем. Ще говори за стълбовете на самата директива и след това ще говоря за промените в директивата. Целите на директива с развитие на електронната търговия и вътрешния пазар съвместно. Колкото повече търговия имате, толкова по-голям ще е вътрешния пазар, ще функционира по-добре и за електронните платформи ще е по-добре да, да оперират. Другата цел е да има един набор от правила, зависимо от, от страната на происход. Като другата цел е доверието. Доверие от страна на потребителите и от страна на държавите членки, помежду им – затова има механизъм за сътрудничество между държавите членки, който може да бъде подобрен, но ние ще го споменем след няколко минути. Други елемент на доверието е, че всеки участник в веригата на стойността има своето място. Потребителите, самите служби, органи поемат своята роля. Както казах, четири стълба ще ги подредя по реда им съгласно това дали са по-удачни или не. Първият стълб, който функционира много добре е вътрешния пазар, каза го и председателя. Това е ключов актив на директивата. На следващо място има някои правила за защита на потребителите. Директивата не само за защита на потребителите, но и за прозрачност. На... Има правила за прозрачност, правила при осъществяването на самата търговия. Така че тук говорим за златен медал. На следващо място отговорността. Говорим за три вида услуги. И тук медалът е сребърен – тъй като правилата не са толкова ясни. Стига се до различни тълкования в държавите членки. Може би директивата е трябва да предвиди нещо друго и трябва да се подобри в тази част. На следващо място е ефективното изпълнение. Директивата е била много футуристична по онова време за като се е говорило за кодекс на поведението, за решаване на спорове из, по извънсъдебен път, сътрудничество с държавите членки, но санкции, но държавите членки не са действали винаги както трябва. За това има поле за подобряване новите рискове и възможности. През последните 20 години се случили много неща. Имаме много големи платформи, които имат много голямо влияние, имат и финансове средства а, и са много по-интерактивни. Потребителите имат много по-голяма роля от преди 20 години. Има нови технологии, които също дават възможност за по-големи възможности, но крият и повече рискове за, като платформите дават възможност да се наблюдава съдържанието. Необходими са нови закони. Разбира се, през следните 20 години законодателството се е подобрило значително. Последния парламент подобри ем, нещата по отношение на авторските права, защитата на данните и така нататък. Необходимо е да има кохерентност между всичките законодателни актове, които са прияти през последните 20 години. Както председателят каза, малко е, е накъсана картината. Има различия в държавите членки. За нас и за всички а, граждани е важно да се засили доверието във вътрешния пазар. Има едно законодателство в Германия, друго е във Франция, в Обединеното кралство е съвсем различно. Тази сутрин прочетох предложението на комисията 98. Виждате, че тогава комисията е посочила, че трябва да се внимава с, с приемането на последващи и много наброи законодателни актове, за да не се получи тази мозайка. Е, извършил съм и независима оценка. Благодаря ви много, между другото, че ме поканихте да участвам в този дебат. Вътрешния пазар ам, наистина е почерпил много от а, тази директива. Има много ползи, които са проистекли за него. Държавите членки си сътрудничат, но това сътрудничество може да бъде подобрено. Изключения по отношение на поемането на отговорност. Знаем, че понякога правилата не са много ясни, не са адаптирани към ам, съвременните платформи и тяхната интерактивност. Има препоръки на комисията от преди две години. Трябва да се продължи в тази насока и трябва да се интегрират а, в директивата някои от тези елементи, включени в а, препоръките. Трябва да, препор... да продължим с прилагането на правилата. Трябва да се работи по нов начин, но и да се прилага законодателството по, ново, по нов начин, да се вземат правит новите технологии и да се използват, например, като изкуствения интелект. Радвам се, че ще проведем с вас една оживена дискусия. Благодаря ви. Сега давам думата на професор доктор Тенолке, за да ни представи правната рамка за електронната търговия на вътрешния пазар – състоянието на нещата, оставащи пречки пред свободното движение на дигитални услуги. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата. Добър ден. Давате ми 7 минути ще говоря за правната рамка за електронната търговия, откакто е създадена търговията. Малко по-близо ще се спра пред препятствието пред свободното движението и най-вече възможните дейности на първо място в Европейския съюз. Първо, списък от е, законодателни актове след е, обнародването на директивата – това показва, че има много е, текстове по защита на личните данни, примерно за аудиовизуалните средства, директивата за интелектуална собственост, това води към настоящата тема, а именно акта за цифрови услуги, е, който включва усъвременяване на директивата. Това е интересно, защото тези законодателни актове вече съдържат елементи, които може би трябва е, да се генерализират и да се включат в нови акт за цифрови услуги. Всичко, разбира се, предполага координация. Е, е, това предполага и доверието, което може да се гласува на операторите на платформите т.е. предизвикателства пред пазара, преждеговорившите вече говориха за това. Платформата на економиката отново се е променила. Накратко, може да се каже, че цялата идея, или бих я нарекал проблеми, са биполярни. Проблеми между услугите и тези, които ги закупуват, и проблеми за онези, които нарушават ключови права. Сега виждаме един триъгълник. Е, влиза в действие трето лице оператора на платформите или е, доколко тези оператори на платформите не са направили за качеството на стоките или са нарушили права. Тоест, възникват въпроси, които трябва да се разрешат чрез цифрови услуги. И най- най-вече това, което неколкократно беше посочено, е, така наречените е, разпоредби за е, сигурен пристан. Това е, за, това е салон за всички, които оказват услуги. Има винаги, винаги винаги някой смята, че има нещо несигурно, че че просто някой се крие за този, който оказва такава услуга. Та един от основните въпроси е дали с новия акт за цифрови услуги може да има така наречените положителни пасиви, т.е. доколко те сами си предоставят права срещу тези, които оперират на платформите и оказват услуги. Искам да посоча нещо важно – ключовия въпрос за устойчивостта трябва да се вземе предвид. Ние е, всички в момента виждаме, че платформите придобиват обществено измерение, което не можехме да си представим преди 20 години. Дискриминация е, на е, личните данни и освен това посегателства към демократичните механизми и социалната стабилност. Тоест, интернет стана толкова важен за живота на всяко човешко същество, че в определен период ще трябва да се замислим за основни права е, за достъп и е, употреба на интернет. Това ще бъде насъщна потребност, която Европейския съюз ще трябва да гарантира или да предвиди нова техника или изкуствен интелект какво може да се направи, кое следва да се направи. А, а, достатъчно ясно е, че ако искаме да имаме предвид настояща ситуация, трябва да се въведат повече задължения за прозрачност, Тоест, ролята на платформите и на операторите на платформите е, трябва е, да включат по-ясна информация е, по самоличността на този, който предоставя съдържанието. Механизмите за промяна на съдържанието също, защото в платформите има механизми за промяна на съдържанието. Въпросът също така за гаранциите ще бъде включен. Има два вида гаранции и двете са важни. Вътрешни е, гаранции спрямо потребителите на платформите, като например просто продавача, един прост пример, той е, може да им, има, да подаде жалба срещу оператора на платформата заради качеството на е, стоките, примерно опасни стоки или външен ефект, външен ефект спрямо потребителите на платформите. И двата въпроса трябва да е, бъдат е, обект на законодателство. Стратегиите за е, възстановяване на, пазар, на контрола върху пазара и контрола върху стандартите това е въпрос, който Европейския съюз трябва да се занимае, но това трябва да бъде смесица от различни инструменти. Примерно, е, е, за законодателя преди 20 години имаше идея за кодекс за поведение – вече се спомена въпроса, но аз бих препоръчал смесица от законодателство, стандартизация, това може да се окаже ключово, и мониторинг. Мониторинг на ниво Европейски съюз и от страна на организации в държавите членки. Това е ключово усилие, за да се получи съчетание от различни инструменти, за да се усъвремени правната рамка за цифровата економика. Благодаря. Председателя, и аз ви благодаря. И третия изказващ се е господин Симонели. Е, е, той ще ни запознае за това как изцяло да се възползваме от е, вътрешния пазар за електронни услуги, електронни възможности 20 години след директивата, след нейното приемане. Имате думата. Благодаря ви за поканата за участие в днешното много интересно събитие. Моята цел е да разгледам економическите измерения, как може напълно да се възползват от всички облаги. Като от гледна точка трябва да се стремим към а, възможно най-голямо увеличаване на печалбите и свеждане, свеждане до минимум на а, разходите услугите, предимствата вече бяха представени. Те са основно социално сближаване, улесняване, хората, които не могат да се движат, например, могат да получат стоките, с които им трябва за дома, което безспорно са облаги. Има облаги за търговията, за вътрешния пазар и електронната търговия намалява разстоянията и разходите, подобрява социалното сближаване в Европейския съюз, тъй като гражданите и дружествата в най-далечените региони имат много по-лесен достъп до вътрешния пазар благодарение на, електрич... на електронната търговия и накрая специфичните облаги за МСП. Те могат да имат достъп до нови пазари, географски и новите потребители могат да подобрят своето предлагане, като се получат от, от, от своите конкуренти и могат да увеличат своите приходи. Тези облаги обаче не са напълно достигнати, все още съществуват някои пречки и някои от тези пречки са свързани с трансграничната електронна електронна търговия, която е много по-малко развита от националната електронна търговия. Също има пречки в това отношение и най-сериозната пречка е свързана с цифровото съдържание и факта, че правата върху територия на, на собственост са на териториален принцип. Около 35% от електронните а, магазини дават възможност за трансгранична търговия. Сега нека да погледнем въпроса за разходите, какво се случи през последните 20 години. На времето, когато беше прията директивата за електронната търговия, имаше пряко свързване на потребителите с предприемачите, а посредниците бяха доставчиците на интернет, които бяха по-скоро пасивни посредници. Тоест те само свързваха хората помежду си. 20 години по-късно на лице са гигантите в интернет, които са и тези, които решават какво ще се случва в интернет пространството. Тяхното економическо значение е огромно, както от гледна точка на предлагането, тъй като има огромен брой доставчици на услуги, като платформите вече не представляват само посредници, те не са вече само посредници, те предлагат огромен брой услуги, като например предоставяне на счетоводни услуги, като фактуриране, налагане на ДДС, съхраняване на стоките. Тоест, те вече не са само посредници, те са активни участници на вътрешния пазар. В известна степен те успяха да преодолеят тази пропаст, която не успя да преодолее законодателят за трансграничната търговия, така, например, да, възможност да преодолеят езиковите пречки. Но те имат и други последици. 60% от а, личното потребление на стоки и услуги в интернет в момента минава през платформи, а 71% от потребителите предпочитат да минават през онлайн платформи при закупуването на стоки или услуги онлайн. Или казано с други думи, по-голямата част от потреблението онлайн минава през платформи. Така че предимствата на платформите са очевидни за всички ни, но трябва да се обърне внимание на е, разходите. На друго място е въпроса за, енер... за енергетиката и ам... околната среда. Очаква се информационно-комуникационните технологии да представляват 8% от световното потребление на електричество, което е огромно, ако не се премине към ниско въглеродно електричество. Също така трябва да се замисли и начинът по който се събира данъците за приходите на тези граждани. Знаете, че има огромна загуба на данъчни приходи поради адекватно данъчно облагане на платформите. И накрая е по въпросата с а, а, позицията им на пазара. Тези платформи имат огромни възможности да а, изиграят важна роля на пазара до 30 до, до 40% от цената, която плаща потребители отива с така че те имат огромна възможност да извличат част от цената, имат много, сил, много голяма сила по отношение на потребителите, също така и по отношение на потребителите. Те се възползват от липсата на симетрия в информацията за повлият на начина по който потребителите решават какво да купят онлайн. И така, какви са възможните решения? Ако погледнем за предимствата, както вече казах, трябва да се премахнат все още съществуващите прешки през трансграничната електронна търговия. Целта е да се гарантира, че различните законодателни текстове, които бяха въведени от предишните законодатели, може би трябва да бъдат а, напълно приложени или едно да бъдат преразгледани с цел разширяване на прочно им поле и подобряване на ефикасността им. Безпълно трябва да преразгледаме системата за авторските права на Европейския съюз, да се преразгледа принципа за териториалност, да се гарантира, че центровете за данни са екологосъобразни. Едно от възможните решения е насърчаване на споразуменията за закупуване на, на електричество, посредство с възобновяване за енергийни източници. Въпросът за данъчното облагане трябва да се намесим, ако до края на годината не бъде наложено адекватно цифрово данъчно облагане, ние трябва да го направим, ние трябва да сме ли, лидери в европейско равнище. Не, не, не е абсолютно ясно трябва да се гарантира, че няма злоупотреба с а, доминираща позиция на пазара. В това отношение трябва да се промени законодателството за конкуренцията, защото то не е адекватно за цифровата епоха. Не е достатъчно да се докаже само доминиращата позиция. Трябва да се прилага ефикасно регламента за отношенията между платформите и предприятията и да се преразгледа ефикасността през 2022 година. Трябва да се разгледа също така и взаимоотношенията между платформите и предприятията и платформите и потребителите. Трябва да се гарантира кой носи отговорността и да се, да се гарантира повече прозрачност, да стане ясно кой носи отговорността и как може да се вземе добре формиран избор. И накрая, големите платформи са тези, които определят правилата в интернет. Ние може да ги регулираме, но не можем да ги премахнем. И това не е лошо само по себе си. Трябва обаче да гарантираме, че ролята, която те играят на, паза, на пазачи в интернет, е насочена към по-устойчиво производство и по-устойчиво потребление. Благодаря ви. И аз ви благодаря. С това приключваме първият панел и давам вам председателството на колегата за вторият панел. И така преминаваме към втората, вторият панел от днешната дискусия. Темата е как да подобрим настоящата равнопоставеност на европейските предприемачи с цел облаги за европейските потребители. Ще изслушаме петима гости. Започваме с професор доктор Ян Нордеман от университета Хумбулт в Берлин. Той ще обсъди отговорността и задължението за полагане на грижа на доставчиците на цифрови услуги и функционирането на вътрешният пазар. След това е професор Дино Педерески от университета в Пиза, който ще ни представи новите развития и иновациите, свързани с изкуственият интелект, начин, който те прилагат към електронната търговия и предизвикателства, с които те представляват за вътрешния пазар. След това доктор Мелани Смит от университета в Кардив ще обсъди с нас прилагането на нормативните разпоредби и сътрудничеството между държавите членки. След това професор Джовани Сартол от Европейският университетски институт в Флоренция ще ни представи новите аспекти и предизвикателства в областта на защитата на потребителите. И накрая господин Ник Сонеман от Future Candy ще ни каже няколко думи за новите развития в областта на цифровите услуги. И така давам думата на професор доктор Ян Нордеман, който ще ни представи своето изложение за е, отговорността и предоставянето на, на надлежна грижа от страна на доставчиците на цифрови услуги. Разполагате с 7 7 минути. Благодаря ви, уважаеми дами и господа, за поканата, която отправихте към мен. Трябва да ви разочаровам, защото трябва да ви кажа, че ако имах повече от 7 минути, щях да започна с този анекдот, че германците не започват с ем, някакъв вид с презентацията си, а с таблица, с данни. Но това ще го пропусна, защото няма да ми остане време. Интернета дава много ползи, но има и много отрицателни страни. Дава се възможност за много нарушения и понякога мащаба им е голям. Много е трудно да се стигне до всеки отделен потребител. Е, трудно е да се определи тяхната идентичност, те остават анонимни, голям е техния брой и ам, по-лесно е да се стигне до самия доставчик, е, когато става дума за е, закононарушения. Трудно е да се запази доверието в дигиталните услуги. Има определени задължения, за полагане на дължима грижа и за избягване на известни нарушения. Какво, каква трябва да, какво трябва да е задължението за полагане на дължима грижа от доставчиците? Те трябва да изпълняват някои условия, но те трябва да са пропорционални, трябва да има баланс на интересите и ам, можем да говорим за вид гражданска отговорност, административна отговорност или наказателна отговорност. Задълженията и отговорността са а, известни още от преди ерата на интернета. Това е известно във всички юрисдикции. Да речем, а, ще ви дам пример с един търговец, който трябва да следи за това да няма хвърлен а, обелка от банан пред магазина му, защото някой клиент може да се подгрузи да щупи крака и след това той ще поема отговорността. Концепцията не е много нова, но трябва да я трансформираме така, че да се впише в цифровият век. Какво трябва да се съблюдава при по-нататъчното оформяне на това задължение за полагане на дължима грижа. Шутенок е, каза нещо в своето кратко изказване, че трябва да правим разлика между права, които определят отговорността на доставчиците и правила, които оказват защита а, срещу тази отговорност. По отношение на отговорността има много ниско ниво на хармонизация. Да речем, по отношение на авторските права, нещата са стигнали доста далеч. Там е установена отговорността, но има някои сектори, които изостават. Правилата за защита срещу установяването на отговорността, те са в тази област правилата са хармонизирани до голяма степен. Е, член 12-14 директивата за електронната търговия е, предвиждат нещо такова. Ще ви напомня накратко за оцен... накратко оценката на директивата, там където професор Дестрел посочи, че има сребърен медал, трябва да кажа, че този медал не е достатъчен, защото за 20 години нещата много са се променили. Има много съдебна практика по отношение на директивата за електронната търговия. Правната несигурност вече не е толкова сериозна, както беше в началото. Няма питающа нужда да се реформира всичко, може би отделни части а, от законодателството, но не всичко. След 20 години нещата са се стиковали много добре и функционират много по-добре, отколкото в началото. Разграничаването между установяването и ам, осъдяването на отговорността и а, защитата срещу отговорността. В Германия има съдебен случай, свързан с YouTube. Апелативният съд е постановил, че ам, че в а, а, Германия няма законодателство, което да урежда а, този вид отговорност. Има само частична хармонизация, въпреки че в този случай е засегнат а, член 14 от а, електронната търговия, от директивата за електронната търговия, където се урежда защитата срещу отговорност. Първо, има, предвижда се задължение за полагане на грижа. В много отношения има задължение за предотвратяване на нарушенията, като има, като се, има нарушения, които са ам, еквивалентни, има такива, които са различни. При няколко седмици също имаше а, ново, нов а, случай, като тук а, опират нещата също до това задължение за предотвратяване на нарушения, но в този случай ставаше дума за авторски права. Нека да обясня нещо, което е важно. Платформи като YouTube действат съвсем легитимно, но понякога нарушават някои правила. Техни, техният бизнес модел е легитимен, но понякога Извършват нарушения във връзка с някои интернет страници. Трябва да говорим за някакви правила, които са свързани с, съответните потребители и да се ам, търси отговорност от доставчи на самите интернет страници, ако те а, са свързани с дадена платформа. Благодаря ви. Председателя, искам да благодаря на професор Нордеман за направеното изложение и за това, че си спази времето. Изказа се в рамките на 7 минути. Сега давам думата на професор доктор Педеревски, за да ни запознае с, с новостите, въведени с, с изкуствения интелект, предизвикателства пред е, е, единния пазар. Благодаря ви за това, че ме поканихте да взема думата днес. Е, искам е, да продължа работата, като се спра на предизвикателствата пред е, социалното измерение на платформите. Съвсем накратко, искам да упростя нещата, като кажа, че съвременния живот е да се учим от данни. Това се дължи на възможността да има лостов ефект е, от е, много примери, които много хора могат да посочат. Е, това съществува вече от 40 години. Примерно, разбиране на национален език или разпознаване на съдържание на образ – Ясно е, че има много други аспекти. Е, е, ние не ги очитаме на едно и също ниво, особено при адаптирането към човешка среда. Тоест, качествата на електронните системи сега изцяло зависи от качеството на данните. Е, това е въпрос и на зрялост, която е постигната от е, качеството на данните, разработени възможности за анализ, компютърна инфраструктура, като например е, блестящ превод на текст или е, блестящо разпознаване на съдържание на образи. Разбира се, това води до опасност и те са обект на днешната дискусия. Много често логиката на взимане на решения по е, е, електронни модели е тъмно е, и дори експертите трудно могат да ги разберат. Може да се учим от подвеждащи данни или съзнателно подвеждащи данни, Е, при обработка на софтуер, който не е бил тестван, или предви, предвидимо правораздаване, което ще доведе до дискриминация на раними групи от обществото. Така че зависи каква е посоката на научните изследвания, но трябва да има правила и регулиране. Тоест, доколко всичко е прозрачно, това е от ключово значение за сътрудничество между машините. Ние е, с директивата за опазване на личните данни се внася частично решение, но трябва да отидем по-напред. Сега обсъждаме и друго измерение, е, социалното измерение – защото е, е, изкуственият интелект е колективен интелект на технологиката, защото е, се извлича извод от колективния опит. Хората са източник на този интелект. При платформите това се прилага конкретно към индивиди конкретно към индивиди, особено за логика на рекламата, за да се привлече вниманието на потребителите, да бъдат подведени те, за да направят някаква покупка и така нататък. Това е много важно, защото тези механизми за препоръка ценят хората да станат по-умни, те да, да почнат да харесват приятели или някакви стоки или някакви системи за навигация. Въпросът е обаче, е, това ли е разумният път, по който да тръгнем? Като че ли е, намерението е хората да станат по-умни, по-интелигентни и като цяло е, всички да станат по-интелигентни. Обаче не е така. В много случаи не става така. Е, в някои случаи хората могат да бъдат много по-глупави, защото има агрегиран ефект, който вече беше споменат. Да, въпросът тук е, има толкова много примери, когато дезагрегацията на много индивиди е, никак не е интелигентно. Примерно публични разговори или пазар. Социалните мрежи, които толкова се променят, това е място на пазар. Там като че ли е, се предлагат по-популярен избор, по популярен съдържание хора като вас. Това води до много голямо неравенство, едни фалшиви надежди. Някакви стоки стават много по-популярни, но това е за сметка на много хора, на много продукти и на съдържание. Така че много хора изкуствено биват обеднявани. Това не е съзнателното намерение на платформите, но това е резултата. Агрегина резултат от много индивидуални предложения. И друга последица – а, вие влизате във връзка с нещо, което е, ви е много подобно и по този начин се радикализира вашето предпочитание. Това е много популярен пример. Е, тоест, в сложните мрежи вие търсите себе си, е, защото освен това ви се препоръчва не дълга верига на разпределяне, а по-скоро вие изпадате в някакво мнозинство, което другите няма. Споделяне на мнения онлайн. Много, това е много опасно за потребителите, защото се засилват техните предпочитания, т.е. поляризация, поляризация и радикализация. Т.е. това е заплаха към плурализма – и за това е опасно за е, е, разумността на тълпата. Тоест, когато се въвежда е, един преднамерен подход, в крайна сметка не се постига не се постига мнозинство. Та, Европейски съюз трябва да се бори за разнообразие в платформите, в ежедневието, Ключово за Европейския съюз е Европейския съюз да се засили на ключово социално-економическо ниво, да разчитате на механизъм за препоръка, е, който се бори за удобство, а не за разнообразие, е опасно не само за е, личните данни, за индивидуалния потребител, който е изложен на манипулация, но има и много по-далеч постига отиващи последици, защото е, се засилва поляризацията и се намалява разно, разнообразието. Тоест, Европейския съюз е, е, трябва да насърчава платформи, които насърчават разнообразието по всякакъв начин, медията и информациите, които се предоставят, като се създава връзка между различни гледни точки. Така интелигентно ще се разнообрази и е, освен това всичко трябва да бъде многоезично. Многоезично. Автоматичният превод върви много бързо, може да ни помогне да преодолеем границите. Благодаря. Thank you, profs. Доктор Председателя, благодаря, доктор Педеревски, за вашето изказване по изкуствения интелект. Сега е, давам думата на доктор Смит, който ще ни запознае с правоприлагането и сътрудничество между държавите членки. 7 минути. Благодаря на комисията ИМКО за поканата да има участие в днешния семинар. И тъй като само, разполагам само 7 минути, няма да направя цялата си презентация. Ще се спра на 2-3 основни елемента. Бих искала да се спра на две въпроса всъщност. Първо, колко е важно да се преразгледа директивата за основната търговия и превръщането в законодателен акт за цифровите услуги. За целта имаме нужда от ясна регулаторна рамка и това е много важно, ако искате да създадете един законодателен модел, който е ефикасен и да създаде адекватна рамка за сътрудничество между държавите членки. И на второ място, съвсем набързо ще ви представя моделът за изпълнение, който според мен е най-адекватен. Е, е, Напочно, което се нуждаем от този а, акт за цифровите услуги е факта, че рамката, която беше зададена за за електронната търговия, вече не е достатъчен. Какво разбирам по тази рамка? Това са проблемите и решенията за регулиране на интернет. И по мое мнение трябва да преминем от един модел, който се основава основно на доброволното саморегулиране, към един подход, основаващ се на рамка за общи споделени ценности. Една такава рамка не е, означава привилегироване на свободата на словото на всякакъв други аргументи. Целта в случая беше свободата на, на словото да се използва като предпазна рамка за поемане на отговорност, но това е американското разбиране за свобода на словото, не е европейското, не е това, което е записано в харта основните човешки права, основните права на е Европейския съюз, нито отговаря на съдебната практика на Съда на Европейския съюз. ще прочета един а, цитат от а, Морин Блак, който обобщава подхода ни към регулирането интернет към момента. Ние вярваме в факта, че пазара ще регулира всичко. След това обаче платформите твърдят, че нито правителството, нито някой регулаторен орган не разполага с нужната легитимност за да регулира. След това платформите твърдят, че те, общността от платформите всъщност са, имат нужната авторитет за да станат регулатори и в крайна сметка се превръщат в реализъм. Парламентът Търтът не може да бъде контролиран. Ключовите актьори започват да налагат своите интереси. Стигаме до последния етап, който сме по последните няколко години, а именно регулатора си се, се случава върху конкретни е, заплахи, като речета на омразата, например, в регулаторни е, инструменти, като е, директивата за аудиовизуалните услуги, например, вместо да имат систематичен подход. И по-късно, всъщност, платформите започват сами да се управляват въз основа на този принцип за самоуправление. Така че крайно време е да се премине от този принцип за саморегулиране към принцип на регулиране, който се основава на общи ценности в новият а, законодателен акт за цифровите услуги трябва да се съсредоточим върху хоризонталните процеси и вътрешната структура на платформите, а не върху външното въздействие от тяхното съществуване. Единственият начин да разполагам с регулаторна рамка, която да може да се приложи на практика, е чрез ограничаване на приложеното поле към нещо, което да може да се прилага към всички платформи и всички възможни видове бизнес модели, вместо да се опитаме да регулираме всичко и в крайна сметка да не може да се постигне. Защото ако приемем правила, които не могат да се приложат на практика, просто няма никакъв смисъл да ги приемаме. В доклада си разгледах а, всички инструменти, на пазара на цифрови услуги срещнах се с всички заинтересовани с въз... страни и разгледах всички възможни модели, но не мога да се спра на всички тях в момента. Но държа да отбележа, че този законодателен акт за цифровите услуги не може да разреши всички регулаторни проблеми и не бива да се стреми да го постигне. Разработването на регулаторната рамка започва с поставянето на последователни цели и ценности, които да бъдат защитени с тези принципи. И за целта трябва да се гарантира доверие и легитимност. Не на платформите, обаче, тъй като платформите трябва да се вземат с това. Трябва да се гарантира доверие и легитимност на, на регулаторната система. И именно това е от ключово значение за регулаторите на равнището на Европейския съюз. Не знам дали виждате добре на екрана. Това е моделът, който аз предлагам за прилагане на хоризонтални норми, които се случават върху структурите на платформите, а не на тяхното външно въздействие. И този модел всъщност е амалгама между дизайнът на регламента за общ GDPR и регламента за сътрудничество за защита на потребителите, като се добавят някои допълнителни факти. Фактори. GDPR изгражда една рамка, а регламент за сътрудничество за защита на потребителите има много ясна рамка за сътрудничество за прилагане в и между държавите членки. Добавя се и новият елемент за регулатор на европейско равнище, който всъщност е в основата на мрежата и който има допълнителни правомощия. Или казвам с други думи, в регламента за защита на потребителите има различни разпореждания, но ще бъде по-различно положението за платформите. различни инструменти на вътрешния цифрен пазар, и на първо място всички те се характеризират с липсата на прозрачност на самите платформи, липсата на ресурси от страна на регулаторните органи и липсата на експертиза поради сложеността на областта. Държа да така, че повече не винаги значи по-добре. Налагането на много слоеве на правила в подобен контекст може само да доведе до много сложна, многослойна система за изпълнение, която никой не може вече да разбере. Държавите членки не могат да я приложат. И на практика тази система не води до последователна съгласувана рамка. По-добре да има една координирана рамка от по-малко правила, по-добре ще е от тази разпокъсана система от много правила. Казвам за две думи, законодателният е акт за структурите услуги не може да всички проблеми, не бива да се стреми, трябва да се случим върху хоризонталните въпроси, свързани структурата на платформите, Значи не просто да се взаимодействат с потребители, или трябва да правилата се определят от държавите и от регулаторните органи, а не от самите платформи. Трябва също така да преминем от логиката на търговският модел към логика, основаваща се на ценности, която няма общо с американския модел, основаващ се на свободата на словото и трябва да спрем да се, задържа, да се случаваме върху външното въздействие на платформите и да се спрем на вътрешното им устройство. В крайна сметка няма смисъл да имаме правила, ако не разполагаме с система за прилагане, която да им даде възможност да функционират. Благодаря ви, доктор Смит. А сега давам думата на професор Батурсак Тол, който ще ни представи новите възможни аспекти и предизвикателства в областта на защита на потребителите. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be with you today. So my presentation will focus on the issues that are related to artificial intelligence. This connected to the presentation by Professor that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 So thank you very much for your attention. Uh, I look forward to the continuation of this meeting. Thanks to Prof. Dr. Sartor also for... Благодаря на доктор Сартор за това, че се присъедини а, към нас посредством видеовръзка. Сега последното представяне ще бъде направено от господин Сонеман и той ще направи последното представене в рамките на тази втора част от дискусията ни. Няма микрофон оратора. Ораторът е без включен микрофон. Ah, now, okay. Um, let's talk about the future. So... Нека да говорим за бъдещето. Ние сме иновативна агенция и помагаме на европейски дружества да са по-иновативни. Ние се спираме на това по какъв начин технологията може да доведе до нововъведения и в областта на цифровите услуги. Ще се спра на отделни отрязъци от време. Скоро ще разполагаме с 5G, ще имаме бърза комуникация, освен това ще навлязат и роботи, които много бързо се справят за всякакви задачи, ще а, ни пекат сладки, ще работят в строителството. Имаме и а, интелигентни куфари, които са интелигентни. Ето го куфър, който ме следи, не е с мен, защото си тръгвам до вечера. Виждате, по този начин може да се плаща и в Китай посредством лицево разпознаване, QR, WhatsApp започва в Индия с, с схема за плащане. 10 милиона в Индия скоро ще могат да се разплащат посредством WhatsApp. В Европа сме много близо до една сходна схема. Тя е налична в Ахаус. Това е малък град близо до Нидерландия. Има навсякъде в града QR кодове. Това е много удачно решение това може да се използва само, само в този град. Може да се плаща по лесен начин. Ето, говорим за данни. Виждаме тук един смарт часовник. Той следи колко калории горите, но освен това изчислява и какви калории поемате всеки ден. По този начин софтуера за храненето следи по какъв начин се храните. Виждате, тук има и робот, който ви следва навсякъде. Може да го карате, може да пазарувате с него, няма нужда да го притежавате като куфър, а може във всеки един магазин да има такъв робот. Ето, след 5 години може да има и такива малки роботи в домовете ви, които да ви гарантират а, сигурността. Виза съвместно с Форд работят по автомобил, а, от който може да извършвате плащания. Може да плащате в движение, да речем пътни такси, каквото и да е. След 5 дни ще имаме и дигитална работна сила. Може Емилия да, ви, да, Амелия да проведе интервюто ви за работа. И преди да говорите с а, някой а, човек, ще говорите с а, това приложение, което носи името Емилия. Ето тук а, господината с картите, е, жената с телефона и всички тези тук са моите виртуални асистенти. Те ми помагат навсякъде. Имаме и 3D принтерите. Виждате влакната, които тук се произвеждат от коноп. Той може да е устойчив материал. Могат да се произвеждат и влакна, и мебели от коноп. В Бразилия, в Китай това е възможно. Нека да отидем 10 години в бъдещето. Вече ще разполагаме с 6G. Нещата са все по-бързи. В 5G говорим с една секунда забавяне, с 6G няма да има никакво забавяне. Имаме и ам, автомобилен а, парк, който, състав... който до 80% е заед от автономни автомобили. Всички европейски градове ще бъдат пълни с такива такс... коли таксита. Всяк и такъв робот за доставка ще има навсякъде. Те е, ще могат да ви доставят всичко за домакинството. Ако имате нужда туалетна хартия, звъни ви се на вратата и ви се доставя туалетната хартия преди да отидете до туалетна. Виждате, това е FedEx, робот на FedEx за доставка. Всичко това става без замърсяващи емисии. След 10 години ще имаме силно персонализирани продукти. Това е ДНК пътуване. Това е моят ДНК профил. Повечето случаи от Северна Европа произхожда моето ДНК. След 10 години ще може да се каже – откъде е моето ДНК, от кое е село и ще мога да проследя а, мое, де, моето ДНК. И има и хранене, което е свързано с а, нашето ДНК, за това какво трябва да се прави или не, в зависимост от ДНК-то. И така, нека да обобщим. Дигиталните услуги в бъдещето, че са бешевни, е, много персонализирани и устойчиви. Надявам се, че познавате а, този човек, Йозеп Борел. Той е на това място от декември, взема този пост, но той беше доста дързък и миналия уикенд той каза, в контекста на външните работи, външната политика, той каза, Европа трябва да развие апетит към, към властта, към силата, към лидерството. И така, нека да се изгради един дигитален европейски облак. Нека да се създаде програма за рисков капитал в Европейския съюз да се инвестира в новостартиращи предприятия. На трето място, нека да има визионерска дигитална програма за 10 за 10 годишен период. Нека да се е, действа в тази насока. Благодаря ви. Okay. Thank you very much for that last председателката. Благодаря ви за последното изложение. Е, така, е, сега е, се обръщам към Европейската комисия. Господин Прабат Агарвал, който в момента ръководи електронна търговия и платформи в Генерална дирекция КНЕКТ. Имате 5 минути. Благодаря ви за изложенията, благодаря ви за това, че ме поканихте да взема думата на вашето изслушване. Много, много, много интересно изслушване с множество интересни изложения. Вие казахте каква длъжност займам. Искам да кажа няколко встъпителни думи. И след това ще се опитам накратко да ви кажа каква е позицията на Европейската комисия в момента. Ще разочаровам преждеговорявшите. Е, ще говоря минимално. Ще отговоря на някои интересни неща, които чух днес от експертите, но няма да мога да навляза в подробности, защото имаше много е, неща, свързани с интерактивността. Докато се готвих за това изложението, говорих с дъщеря ми, която е на 12 години. С нощи говорихме. И я питах какви услуги ползваш в ежедневието си. Тя каза, че най-много тек-толк използва. Е, да си дигне ръката тук в е, залата. Кой използва ТикТок? Александър, ти ли си в ТикТок? Добре, чудесно. Двама професори. А, още един. Добре. Докато говорихме с нея, се опитах да разбера как работи системата и как изглежда средата и цифровата и среда, как изглежда. Е, защото тя живее в такава среда, използва много време на компютъра си и прекарахме един час заедно как изглежда един час в интернет, какво правиш, как изглежда този час. И е, аз имах страшно много предубеждения. Но, за моя изненада, е, любима, любимата и телевизионна програма е за промените в климата. Млади хора набират информация по протеста в петък. Тя уменя послания с приятели промените в климата. Това е, е първи източник на информация по тази тема и много поп-звезди, за които не бях чувал до снощи. Тя е, внимателно ги наблюдава по ТикТок и трябва да кажа, че това е нещо хубаво. И накрая мрежата от приятелите й. Интересно за мен, тя има международна среда, Приятелите и пътуват на много, в много страни, така че тя сега е, гледа какво става в други европейски страни. Има приятел близък в Испания, във Франция. Обменя видеопослания в ТикТок. Сега, цифровия живот на дъщеря ми е информация по процесите в промяната в климата, науката за промяната в климата – е, доста поп-музика и е, много разговори с приятели, които живеят зад граница в Европейския съюз. Как е, изглеждаха нещата преди 10 години? Е, както казаха колегите, е, това, което децата правят в момента – на горния етаж, когато се опитвах да си водя записки за изказването ми днес. Как е свързано това с цифровите услуги и с задачата ни да ги регулираме? Първо, е, спомням си старата пословица, е, когато рибата плува във водата, тя не съзнава, че плува във вода. Когато децата са онлайн, те не съзнават, че са онлайн. Е, при електронни услуги през граница ние не съзнаваме какво става, ние просто смятаме, че това е една даденост. Но в единия пазар, както каза Александра, е, в единия пазар ние имаме безшевни услуги. Ние преминаваме границата без е, да има шеф от шевната машина. Именно това предполага държавите членки да мислят върху е, ограниченията, които налагат при социални медии, при уебсайдове, защото при услуга от дадена държава членка в друга, е, има изключения, но все пак е, това е сърцевината на вътрешния пазар. И, и това се отразява. Е, при първоначалния проект, който в момента е в Европейската комисия и се има предвид опита от електронната търговия. Той каза нещо много интересно. След като физическите граници в Европейския съюз отпаднаха, се набира инерция е, правните граници на вътрешния пазар също да отпаднат и основната цел на електронна търговия е свързана с директивата за прозрачността на вътрешния пазар, за да сме сигурни, че е, правните бариери пред цифровите услуги дори няма да се появят. Това разбрах е, с нощи, е, когато дъщеря ми ме изведе от стаята, т.е. трансграничното оказване на услуги, което е в сърцевината на директивата, за нас стана нещо толкова естествено, не само защото интернет е глобален и трансграничен, а защото за нас това е даденост. Има още нещо, е, което искам да споделя с вас – е, председателката на комисията съобщи миналата година и затова съм тук, че новия акт за цифрови услуги трябва да засили отговорността за услугите и продуктите и стоките и ще завърши нашия единен пазар. Така че отговорността и гаранциите са нещо важно и това стана ясно и днес. Това се засяга и в други правни актове, основно в директивата за електронна търговия. Така че двата аспекта, на които ще се спрем, е вътрешния пазар, засилването на вътрешния пазар, както вече се каза, и може би някои неща са малко пресилени, има някои неща във връзка с вътрешния пазар, които трябва да се изяснят и защитата на потребителите на вътрешния пазар. Това е нещо друго. И ние чухме какво каза председателката на Европейската комисия по това. Много хора казаха, че директивата за електронна търговия е устаряла и това разбира се е вярно, но услугите, които се регулират, е, например, Google е създаден 98 година, eBay е от 95 година, е, Амазон от 94-та. Ние често казваме, че услугите на социалните медии са съвсем наскоро, но моето пространство е създадено 99-та, Уикипедия е около 2000-та година, така че по времето на директивата вече е имало доста услуги. Не е вярно, че не са съществували. Вярно е, че мащаба, в който се използват, значението им в обществото, ежедневното им значение и на самия факт, че са толкова много, на, времето, на времето не са били така. Да, искам да се спра на това, което се каза за разнообразието на платформите. Това вече беше казано. Много е лесно да се спреш на 4-5 големи платформи и да кажеш, е, е, трябва да градим върху това. Това е вярно. Е, това са платформи за услуги, които изискват нашето внимание и те ще бъдат е, в сърцевината на нашия акт за цифровите му услуги. Но нека не забравяме, че има около 10 000 малки платформи за услуги в Европейския съюз и повечето от тях, 90% са още стартап. Е, е, те имат много малко наемни работници. Има 10 000 платформи, които съдържат творческия потенциал на Европейския съюз. Те са конкурентоспособни, те се финансират частно или публично и това е, са семената за иновациите и инженерството е, е, на утрешния ден. Така че тези малки платформи показват и бъдещо разнообразие на услугите, които ще се оказват. Трябва да сме сигурни, че те се развиват при правилни условия, Една от областите, който беше спомената, визионарен фонд за инвестиции в подобни новопоявяващи се предприятия. Това е важно, това вече беше обсъждано, но освен фондовете, трябва да сме сигурни, че трансграничното увеличение на мащаба трябва да стане ясно, да става лесно. И отново ще разкажа един вид. Бях е, на фестивал в Рига и един от студентите ме попита, е, след като ни запозна за споделени услуги в домакинството, има ли някакви европейски правила, които трябва да знам? Аз казах, е, просто работете върху идеите си. Акта за цифрови услуги Утре комисията ще публикува своята цифрова стратегия по изкуствения интелект, съобщаването на данни. Много от въпросите, които засегнахте, ще, особено за изкуствения интелект, ще бъдат отразени в този документ. Цифровите услуги също са споменати, съобщавам го предварително. Ще бъде много интересно да се запознаем с този документ. Вече казах, имаше широка публична консултация. Тя започна още през март и искаме да сме готови през втората половина на март. Публична консултация по точни въпроси, консултация която няма да засяга само вътрешния пазар, защита на потребителите онлайн, отговорността, но също така как вътрешния пазар да стане по-конкурентоспособен. Въпрос са бариери за влизането, когато ще има примерно нови услуги във връзка с тези големи платформи и бъдещето след 5 години – платформи за плащане или нови автомобили. Виждаме конвергенция на различни услуги на платформи. Има конгломерат в някои големи дружества и трябва да мислим по всички тези въпроси. Повече подробности ще бъдат разкрити по-късно. Работата продължава и се надявам това да, публикува, да бъде публикувано в Политико. И още няколко окончателни разсъждения. Enforcement is very important. You know, you said... Правоприлагането е много важно. Това е част от анализа на проблемите, които правим. Важно е да сме адаптирали правилата, те да бъдат приложими в века на цифровизацията. Има оценка на въздействието. Много ми хареса това, което казахте за електронни публични услуги, но от гледна точка на комисията – Европейски съюз не трябва да определя правила само за своето пространство на информацията. Трябва да се определят рамкови правила, които да очертаят наше информационно пространство за услуги, оказване на услуги и честна конкуренция. Аз мисля, че това имахте предвид, когато говорихте не за, публич... не за обществени поръчки, за обществени ценности. Да, в заключение, вече споменах опит ни за определене на срок. Надяваме се това да стане през март, но по-скоро към края на четвъртото три месече. След публична консултация, след уркшопове, изслушвания, Радвам се на организираното изслушване днес от ИМКО и ще се запознаем с повече подробности от материалите, с които ни запознахте днес. Да, искам да ви благодаря за отправената ми покана да говоря днес. Можете да е, зададете преки въпроси на моя комисар. Всичко, което казах днес, е, е под обичайната резерва, която винаги се налага на изказвания от името на Европейската комисия. Председателката благодаря. По програма виждате, че имаме 20 минути за дискусия между депутатите и експертите. И за това искам да ви предложа да съсредоточите въпросите си и да ги насочите към конкретен експерт. Е, иначе няма да успеем за 20 минути. Господин Колая, а, ако обичате, е, ограничайте въпроса си до една минута или минута и половина. That's gonna be difficult because I have four questions. Um... Няма да ви е лесно, защото имам четири въпроса. Първо, благодаря за всички направени презентации. Единият ми въпрос е към професор Шутенуке. Нуке Надявам се, че относително добре произнесох името ви. Как можем да подобрим разпоредбите около Safe Harbor? Споменахте развитието на този правен механизъм. Целта е да спазим задължението да няма повсеместно наблюдение, да се спазват правата за личните данни и да едвам с това да не поставим под заплаха развитието на стартъповете в Европа. Вторият ми въпрос е към господин Симонели. споменахте нуждата от преработване на европейското законодателство по на авторското право. Имате предвид реформа на авторското право в вида му след тъй наречената реформа, която проведохме? И ви се съгласни това, което се случи през последният мандат. На мен лично това изобщо не ми се струваше по никакъв начин като истинска реформа. И последният ми два въпроса са към професор Нордерман. Единият е свързан с хармонизацията, която споменахте. Въпросът е, Смятате ли, че настоящата рамка за действие е достатъчно хармонизирана на подходящото равнище, за да се разреши въпросът за законното съдържание в интернет? Има ли достатъчно хармонизация, за да стигнем до извода, че можем да търсим други е, възможни решения, като например адаптиране на правилата за отговорността или други мерки. И вторият ми въпрос е свързан с а, изискването да няма общо задължение за наблюдение. In order to find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 Трябва да се обърне особено внимание на териториалното прилагане на директивата. System, the, G- the GDPR structure works within, within uh, not only at, a, at an EU. по въпроса за териториалното приложение бих искала да ви попитам, ако на такива, като обсъждаме, когато говорим за свободно движение на стоки и услуги, като се обръща толкова важно внимание на онлайн платформите, как можем да достигнем до ползвателите извън Европейския съюз, за да гарантират и те нуждата защита на потребителите. Както вече казах в спитълници думи, има немалко проблеми с, с стоките, особено стоки, идващи от трети страни и в частност стоките, които не отговарят на изискванията за безопасност и хигиенните изисквания. Как можем да разширим приложеното поле на директивата за електронната търговия и да обхванем и стоките, които идват от трети страни? Thank you. I... Благодаря ви ще се възползвам от а, правомощията си на председател да дам думата на други желащи да зададат въпрос, тъй като няма други депутати в залата. Ще дам да възможност за още два въпроса, ако може да се пишете в рамките на минута, минута и половина. Някой иска ли да даде си някакъв, някакъв въпрос? Имате думата. Заповядайте. Моля, представете се първо. Of course, thank Разбира се, благодаря ви. Казвам се Федерика Пишник и работя с Асоциацията на германските градове. Ние се случваме особено върху онлайн платформите и услугите, които те предоставят. И то не само в, в страната им по происход, но и в страната, в която те развиват своята дейност. Ще задам един въпрос към казаното от професор Шутенърке за новите структури на взаимоотношенията. Смятате ли, че имаме нужда от нови определения за този триъгълник на взаимоотношенията? Според мен дори има повече от три участници, като се добавят и услугите за хостинг и услугите в рамките на цифровата економика. Смятате ли, че имаме нужда от нови определения и дали трябва да се подобри принципът на страна на происход, страна дестинация. И още въпрос. И последния въпрос, моля да се представите с удоволствие. Казвам се Грет Полът и аз съм генерален директор на Асоциацията на европейските телевизионни излъчватели в Европа. Споменахте въпроса за отговорността. Може би професор Нордман и други могат да обяснят дали разделението активна платформ, активен, пасивен участник е активен, уместен начин за определяне на отговорността на платформите. Добре, благодаря ви и ще помоля хора, експертите, които бяха отправени въпроси, да вземат думата и да отговорят. Добре, два въпроса бяха зададени. Господин Колоя и госпожа Фишинг, ако правилно си записах името. Първо, как би трябвало новата модернизирана система за носена отговорност да гарантира, че ще се запазва принципа за забрана на общото наблюдение. Първо, не знам дали трябва да се изпазва този принцип чак толкова строго, защото в момента, в който го въведохме това законодателство, нямаше изкуствен интелект, който да ни даде възможност да изключим такива тестове, но сега разполагаме с такъв изкуствен интелект и за платформи ще бъде много лесно да установят поведение, което безспорно е незаконно съобразно. И не знам дали трябва да се запази чак толкова строго този принцип. Първият ми коментар. Вторият, ми, вторият въпрос беше как да бъде усъвременен системата за нашата отговорност, както каза и колегата Нордман и други от колегите. Първо, може би има пропуски, които можем да установим в случаите, когато само негативните правила, т.е. само защитата не стига. Т.е. може да се каже, има някаква отговорност някъде и трябва да се гарантира, че трябва да се определят определени случаи, в които трябва да се носи отговорност. На второ място е самата функция на изключване на някои вид дейности от носенето на отговорност трябва да бъде преразгледане. Първо, благодарение на богатата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, трябва да я преразгледаме и ще стигнем до извода, че има специфични видове дейности, които могат по-ясно да бъдат регулирани, т.е. да се разплади ясно, че те не са изключение от а, носят отговорност. Случая с Uber е речив, но не е единственият. И фрау Фишер, надявам се, че правилно запомних името ви. Ами да, може би исках да кажа, че имаме нужда от нови определения. Новата система ще трябва да определи най-често срещаните видове дейности и да разработи една по-специфична система за отговорност за съответната дейност. И а, последният ми предупреждение е да се преразгледа принципа за страна на происход може да е много опасно за вътрешния пазар, така че много внимателно бих действал в това отношение. Благодаря ви. Заповядайте ще отговаря на въпроса за авторското право. Споменах реформа на авторското право, но няма прави е реформата, която ще на, на, на предишният мандат на парламента. В Европейския съюз е един от малкото. Авторското право е един, един от малкото сектори, в които се дава възможност стока да се представя само в една държава членка, не в чужбина, чрез лиценз. Така, например, не мога да гледам любимият си италиански футболен отбор, защото нямам право да го направя в Бел... Белгия. Затова е различно съдържанието на Netflix е в Белгия и в Италия. Затова и не мога да си сваля приложението на обществения транспорт в Брюксел с тип на iPhone а си, защото то регистрирам в Италия, там не е на разположението в приложение. Така че това са случаите, които, които трябва да преразгледаме. Yeah. Uh, thank you for the questions. Uh, very interesting and probably very little. Благодаря ви. Много сте интересни въпросите и може би не е спорим същото време, за да ги обсъдим, но нека да започнем с въпроса за съобщаването и това да е тя ефикасна. След 20 години на съдебна практика, държавите членки и съдебна практика на съда в Люксембург, мисля, че вече имаме доста специфична система, която работи сравнително добре. Опита ми, включително и професионалният опит като адвокат, а, не, ме кара да смятам, че няма някакви сериозни, огромни пропуски, където трябва да има законодателна мерки, с едно голямо изключение и това е езика на омразата. Но тук положението е много по-различно, защото в а, различните с, е, правонарушения, като посъкаване на омразата или език на омразата, е, се е, квалифицират или не като, като правонарушения съгласно различни правила и тук може би има нужда от хармонизация. Мисля, че е, съдебната практика на съда в Люксембург в съделото за Фейсбук е много ясна. В момента, който става въпрос за специфично задължение за наблюдение, а не общо наблюдение, мисля, че има достатъчно правна сигурност, т.е. член 15 дава възможност за такъви дейности. Прави сте също така, че от тъпчика гледна точка, ако се филтрира за определен вид съдържание, трябва да се филтрира всичко цялото нещо съдържание. Но доколкото аз разбирам нещата, вие не гледате от техническа гледна точка на член 15 от правна гледна точка. И ако трябва само от правна гледна точка да се филтрира за специфичен вид нарушения, това е позволено съгласно член 15. Член 15 не не допуска правно задължение за филтриране на всичко. И за териториалното ам, прилагане, мисля, че това беше вашия въпрос, господин Салиба. Разбира се, не можем да очакваме акта цифрови услуги да се прилага извън територията на Европейския съюз, защото нямаме нужните законодателни правомощия. Вие нямате нужните законодателни правомощия. Но разбира се, вие може да определите стандарти, и тези стандарти могат да бъдат последвани от други извън територията на Европейския съюз. Вижте, например, случаят с DMCA. През целият си живот като адвокат съм се борил с платформи, които твърдят, ами спазваме правилата, но, но всеки път повтарям ми, не, защото правилата в Европа са други. Имате задължение, това, което качвате, не само задължение да сваляте неправомерно съдържание. А по разграничението активен-пасивен, трябва да ви кажа, че на мен идеята ми харесва. Има съдебна практика, която разграничава след като много се разпространиха а, услугите, се разработи съдебна практика въз основа на а, директивата за електронната търговия. И благодарение на тази съдебна практика сега вече имаме доста добра идея къде е границата между активен и пасивен за платформите. Съда на Европейския съюз разработи положителни правила за носене на отговорност. И тук ще не говорим само за активна роля като в член на 14, за централна роля. Например, положително на отговорност за авторското право, което мога да дам. И не е зле да се направи разграничение за това, кои са активните платформи, тъй като те би трябвало да носят по-различна отговорност и да полагат по различен начин на надлежна грижа в сравнение с пасивните платформи. Благодаря ви. Получихте и отговор на всичките си въпроси. Добре, в такъв случай с това приключваме с вторият кръг от дискусии и за третият дискусионен кръг дам думата на съпредседателят. И така поминаваме към третият и последен а, тур на днешният семинар. Той се състои от пет има заинтересовани страни. Белк, Европейската асоциация на потребителите, която се представя госпожа Фернандес Перес, за Ландо представена от председателят на търговско право доктор Стефан Науман, Airbnb представено от директората на публичната политика за ЕМЕЯ господин Патрик Робинсън, Еро Елас IPA, Асоциация на интернет доставчиците, представен от председателят на Комитетът за отговорност на посредник господин Малком Хъти и Google услугите в облак, представени от господин Милан Зубичек. И сега давам думата на господин Разван Антемир, представител на Европейската асоциация на марките за неговата презентация в рамките на 5 минути. Е, Благодаря, че ни поканихте да участваме в тази интересна дискусия, а им, пред, а им представлява ам, отделни дружества, които се занимават с брандиране и дигитални услуги. Ние работим и за повишаване на доверието на потребителите. Ще съм възможно най-кратък. Един от най-големите проблеми, пред които са изправени потребителите, е свързан с подвеждащото съдържание в интернет платформите и понякога се представят незаконни продукти и се предлагат на нерегламентирани услуги. 7% и 120 милиарда евро е делът на търговията световен мащаб. Икон... Економиката е повлияна като цяло в Европейския съюз. Европейската комисия има система RAPEX за бързо предупреждение. Виждате какви са тенденциите по отношение на опасните ам, стоки. Около 90% от стоките, които са в, открити от Рапекс, са опасни стоки или продукти и а, са предназначени за деца. Това е нещо много важно. Относно незаконните стоки. В крайна сметка никой не поема отговорността, никой не отговаря за вредата, която нанасят те. Нашето предложение е да ам, се следи за спазването на стандартите в Европейския съюз. Никой в екосистемата няма толкова голям контрол върху веригата, колкото тези а, пазарни платформи, търговски платформи. Те са и а, те представляват агенти и по отношение на транспортирането и по отношение на предлагането. Лип, липсата на действие води до по-малко незаконни стоки в тази екосистема. Европейските институции предлагат рамка, която да насърчи проактивни действия за възпрепятстване предлагането на такива незаконни стоки от различни платформи са премахнати милиони такива продукти. Всички са съгласни, че това не е достатъчно обаче, за да се реагира на увеличаващия се обем от нелегални стоки и продукти. Някои доклади се публикуват и за нас е важно да знаем какъв обем от стоки се премахват и какво се прави при тяхното премахване. Всички ем, участници трябва да, привеж, да се приведат съответствие още от а, фазата на проектирането, така че се откликне на всички предизвикателства в настоящия момент. Имаме някои идеи за това какво може да се направи още сега, за да се подобри ситуацията. Беше вече е споменато, че трябва по-добре да се познават бизнес потребителите. Трябва да може да се запълнят пробойните, като се използват изображения, които да прикриват нарушенията. Нещо друго да се, споделят, да споделят дан, да се споделят данните с компетентните органи и а, така могат да се ам, откриват по-лесно нарушенията. И ще спра до тук. So now we pass for this. И така, втората презентация ще бъде направена от Мариан Фернандес Беренс от Белк. Thank you very much. So, yeah, my name... Благодаря. А, аз работя Бело Европейска организация на потребителите, която обединява 45 организации на потребители от 32 страни. Um, so I want to start with one... Ще, започна с примери. Ето тук е, е, седалки в коли за деца, които са безопасни. Е, Виждате е, такива седалки убийци, които се продават в Амазон. И там става ясно през 2017 и през 2019 година и тази седмица BBC при разследваща журналистика установява, че такива седалки отново се продават в Амазон. Ние е, като организация на потребителите и не искаме това да се повтаря с години. Искаме някаква законодателна рамка. За сега няма решения и никакви предпазни клаузи за потребителите. Така че основният приоритет в акта за цифрови услуги трябва да се е, няма да не се насърчават е, продукти, които застрашават сигурността онлайн. За съжаление, е, тези седалки не са единствения пример. Има много продукти, които се продават онлайн, които са незаконни, които не са безопасни. Ето няколко примера и това се повтаря въпреки че е, нашите членове са в е, постоянен контакт с тези платформи, както и с органи. Е, така че това, което се прави, не е достатъчно. Необходимо е нещо повече. За да го направим, трябва да направим разграничение между продажба на незаконни продукти и други дейности или незаконна търговия. Не е същото като да отидеш във Фейсбук и да дадеш мнение за днешния уркшоп. Съвсем друго е да отидеш в Амазон и да купиш продукт. При първи случай има и ясни последици, докато когато купувате продукт за себе си в Амазон, това се отнася само за продукта. Така че е, трябва да има е, ясно разграничение между двете неща. Второ, искаме да сме сигурни, е, че е, изключенията спрямо страната на происход да остане. Това е много важно за нашата организация на потребителите. Това беше достъп, който ние постигнахме и се надяваме Европейската комисия и в крайна сметка Европейския съюз да се съгласи. Освен това, за да има достъп, трябва да има предварителни препоръки. Казвам предварителни, защото сега разбираме, че още нищо не е окончателно прието. Например, е, категорична проверка от страна на потребителя. Това отнема само няколко минути. Това се отнася и за Амазон, за тези седалки. Примерно, да се пита дали тези седалки отговарят на стандарти. Тоест, е, трябва да има проверка от страна на е, купувача, да има процес за проверка. Освен това, хармонизация във връзка с е, дела, които да се заведат. Вече чухме какво каза комисията, какво казаха експертите разумна прозрачност, задължения за дизайна, включително и за рекламите. Например, в момента никога не знаем кой е зад така наречените адс, така наречените реклами. Тези реклами могат да се използват и за продукти, които се купуват. Освен това, споделяне на относими данни с компетентни органи, като разбира се съобщават на лични данни не би било подходящо. Тези препоръки могат да се отнесат за много платформи, но, е, както казах в началото, ние искаме да има отговорност за всички, които са на пазара, защото с доброволни действия не се постига резултат. Така че е, с Амазон, примера, който посочих, и още три платформи, които е, са обещали да предоставят гаранции, но още не са го направили и настояваме за отговорност за всеки, е, който е на пазара. Първо, информация за отговорността и правила за сигурност, услуги и накрая отговорност на платформите. Както вече беше казано, е, ще се разпишат правила, но това не е достатъчно, за да бъдат приложени те. Тоест, трябва власт, за да станат ефективни тези правила. Искам да цитирам от е, казаното на председателката на комисията. През юли миналата година тя каза, че този акт ще се отнася за сигурността и правила за сигурност. Искаме точно това. Надяваме се на подкрепата на Европейския парламент и на другите европейски законодатели. Е, благодаря. Е, давам думата на господин Стефан Норман. Имате 4 минути. Very much. Um, yeah. Много ви благодаря. Днес не беше споменато дали Зеландо към Зеландо ще се прилага определението по, по пасивен или активен и положителен и отрицателен на платформа, ще запозная с дейността на Зеландо. В момента сме активни в 17 държави, членки на Европейския съюз и обслужваме около 30 милиона потребители. Бизнес моделът ни изглежда по следният начин. Оператор сме на хабридна платформа, т.е развиваме традиционната си услуги и също така предоставяме допълнителни услуги под формата на платформа за електронна търговия. Освен това, ние избираме специфични марки и продавачи, на които вярваме и на които предоставяме възможността да предоставят допълнителни услуги на Заландо. Радваме се, че няма задължително задължение, пам задължение за повсеместно наблюдение, но също така настоящата директива за кръвната търговия вече не отговаря на адекватно, адекватно настоящото положение. Заландо предоставя възможно най-добро изживяване при пазаруването и въпреки, че ние не предоставяме фалшифицирани продукти, си даваме сметка за проблема с това явление в други платформи. Бих искал да ви кажа няколко думи в основа на нашите, нашият опит ще ги обединя в два стълба. Задължението за полагане на грижа и започвам с него. Първо, да отделяме нужното време, за да проверим продавачите, преди да им дадем възможност да продават своите стоки на платформата ни беше публикувано сравнително изявливо из... проучване в което се, дава, се предпишат две възможности. Първо, запава, запава се е, е, изключението за повсеместно задължение за наблюдение, но друго се дава възможност да се допускат до пазара само е, законосъобразни продавачи и ако не се отговори на това изискване, трябва да се въведе задължение за наблюдение. На второ място, дължимата грижа. Имаше малко от 40 искания за сваляне на платформата през 2019 година. Резултат на това платформите, които предлагат нашият модел, по принцип не изискват същата процедура за сваляне, както по-големите платформи. Ето защо ние искаме да има различни задължения, различни възможности за наблюдение в зависимост от типа платформа. Второ място е хармонизацията. Електронната световна търговия трябва да може да бъде транспонирана в редица национални законодателни рамки. Това значи на първо място нови изисквания при навлизането на нови пазари и на второ място непряка е дискриминация, когато платформите действат по-активно в страни с по-слаба регулаторна рамка. Смятам, че хармонизацията може да разреши този проблем. Заключение. Първо, моля ви да умислите платформи за гарантиране на безопасно пространство като, като първи възможен модел, втората възможност да, да се даде възможност на платформите да се саморегулира като място, да се преизбере форматът регламент, а не директива. Благодаря ви. Сега давам думата на Петри Кров, съм представител на Airbnb. Good afternoon. Um, I'd like to also thank the... Здравейте, искам да благодаря на парламентарната комисия за отправената към мен покана. Ние работим с правителства на всички нива, за да гарантираме ефективното регламентиране на национално и европейско ниво. Както знаете, ние представяме услугата онлайн, като потребителите имат възможност да резервират ам, място за преспиване навсякъде по света. <clears throat> Както беше посочено, ние сме започнали дейността си през 2008 година. Смятаме, че основните стълбове от директивата за електронната търговия са важни и ще станат такива в бъдеще. Ние искаме да играем положителна и конструктивна роля при създаването на нови политики, за да сме от полза на общността, която ни ползва. Принципът за страната на происход е основополагащ за нашия растеж в Европа. Нашия бизнес е много сложен. Ние пред Предлагаме услуги във всяка една държава членка. Налагаме данък във всяка една държава членка. Имаме наистина влияние във всяка една държава членка. Е, през 2018 година 300 300, около над 300 милиарда евро е нашия оборот. Миналата година имахме съдебно дело в Европейския съюз, който даде ясно да се разбере, че не всичко може да бъде регламентирано. Директивата на електронната търговия създава и щит срещу местните ам, разпоредби. През последните няколко години сме изпълнявали много регионални рамки в отделните държави и членки по отношение на сигурността, туризма във Франция, Естония, Португалия и сме допринасяли за събирането на общински данни, общински такси в десетки хиляди общини. Офлайн рамките не трябва да представляват конфликт и не трябва да са в разрез с принципа за страната на происход и това, което е посочено в директивата за електронната търговия. Трябва да има комбинация между онлайн и офлайн разпоредби в европейското законодателство. Има големи предизвикателства понякога за нас, като ще дам пример с Болония, Барселона и така нататък. Има различни платформи, които предприемат действия за защита на потребителите. Ние искаме да се засили доверието между домакините и гостите. Включили сме застраховки, гарантиране на плащането. Използваме всякакви методи, за да управляваме риска. Има някои вреди, които също а, трябва да бъдат споменати и те се нанасят най-вече офлайн. Ние съдим за това как въздействат мерките, които ние предприемаме. Ние предприемаме действия, за да не създаваме допълнителен товар. Като в Италия, например, от нашите домакини се очаква да плащат данък върху приходите, които са получили. В рамките на цифровия пазар трябва да има яснота за всички. Ще посоча, че някои от режимите не са хармонизирани във връзка с платформите, които съществуват в Европа. През следващите месеци ще работим с други асоциации и организации в тази връзка. Благодаря. Давам думата на господин Меркан Хати от Евроиспа. Благодаря ви за поканата, дами и господа. Това е, е, е Асоциация на оказващите услуги в Европа. Това е най-голямата организация. Ние, е, е, предла... Ние представляваме. Е, 2500 е, е, е, предприятия, които оказват услуги в интернет. Това са малки и средни предприятия. Комисията си върши работата с публичните консултации. Европейския съюз ще трябва да създаде водещи принципи за разработването на политиката. Е, той трябва да бъде е, тук в е, комисията, но също така в уебсайта ще бъде публикуван. Сега, тъй като има малко време, искам да се спра на четири основни елемента в нашия документ. На първо място, въпроса е, за ограничените изключения от отговорността в директивата. Това трябва да се запази. Ефективно е. е твърди се, че е, това трябва да бъде оттеглено или ограничено. Ние смятаме, че е, с такъв довод нашите членове е, трябва е, много по-агресивно да се отнесат към незаконно съдържание. Тоест, те да поемат отговорността. Това обаче не е така. Законодателя може да наложи задължение по устав на нашите членове да предприема действия, когато това е в публичен интерес. Това е цяло във властта на законодателя а също така да предвиди механизъм за прилагане и санкции за неспазване. Не е необходимо това да се съчетава с пряка отговорност за публикувано съдържание. Искам да се обоснова с прости примери. По новото законодателство се предполага, че ние трябва бързо и активно да действаме срещу терористично съдържание, например. Може да има посредник, примерно социални медии те не спазват такова задължение. Така че тогава законодателя трябва да изложи такова дружество на санкции за не спазване на правила. Но това всъщност не е разумно, защото може да има социална медия, която да публикува, примерно, терористично съдържание от името на Ал-Кайда законодателя има възможност да законодателства и трябва да го направи. Е, според нас е, едва ли трябва да се въвеждат нови бариери. Е, сега искам да се спра кога се изисква това и къде трябва, би трябвало да го има. Примерно, настоящата защита по директивата за пари в брой, за хостинг, те не са ефективни, защото има нови характеристики на платформите и трябва да се види какво ще бъде отражението им. И това все още е, нямаме достатъчно опит. Така че ние смятаме, че сега е време да се признае и да се идентифицира нова категория от платформи онлайн. И трябва да се е, види какво може да се очаква от това. Защото традиционните услуги за хостинг, примерно веб-сайтове или е, примерно съхранение на дружествени данни. Тези услуги не се оказват по същия начин и може да има нови мерки за алгоритми или за оказващите услуги на потребители. По-голям контрол върху съдържанието. Примерно е, нови генератори на съдържание. Това е, може да бъде ново задължение. На трето място Искам да се спра на идеята за това как да се учим от а, наличните сигурни пристани. Те не са издържали на проверката на времето. При настоящия тест за хостинг трябва да има предварителна проверка на съдържанието и става невъзможно е, тези, които оказват услуги, да преценят доколко съдържанието е било законно, е, тогава те се излагат на опасността те изцяло да поемат отговорността. понякога има дела, по съдържание, за малките оператори това е един непоносим риск. Трябва да се даде възможност предварително да се прецени незаконното съдържание и като част от баланса да има механизъм е, за добросъвестност, за да имаме е, механизми за равно третиране, за почтено третиране и да се запазват е, всички правила фундамент фундаменталните права, основните права трябва да се спазват, да имаме прозрачност, независимост е, на взимането на решение, обжалване на решения и е, този акт е възможност, както казахте, господин председател, да се помисли е, върху регулаторната среда на хоризонтален принцип. Това ни е необходимо в е, обществото на информацията. Ще споделя тези пет идеи. Председателя, благодаря за високата скорост. Сега е, давам думата на господин Милан Зубичак. Последно изказване. Е, благодаря ви, господин Силба. Благодаря ви, госпожо председател не е лесно човек да се изказва последен, но в името ми е Зубичек и имам а, богат опит с това. Като ми започва с Z, последната дума от азбук, последната буква от азбуката. Споменахме много от бизнес моделите и много от принципите, които, на които се основаваше директивата за електронната търговия, са още са активни сега споделяме принципите за интелигентно регулиране на законното съдържание. Отделихме нужните човешки и финансови ресурси за разрешаване на недопустимо съдържание. Постигнахме забележителен напредък чрез доброволните кодекси за борба с езика на омразата и също така работим с взимащите политически решения в Европейския съюз, за държавите членки и по целия свят как трябва да изглежда регулирането. Сигурно са запознати и с документа ни за запуста в интернет. Ако нямате копия на хартия, ще ги споделим с вас. Като цяло сме убедени, че трябва да подхождаме с, с, с, с споделена отговорност между правителствата, регулиращите органи, под, е, доставчиците, потребителите и гражданското общество. Като цяло споделяме много от принципите, които бяха споменати днес, а именно нуждата от хармонизиране на законодателната рамка в Европейския съюз, принципа за страната на происхода, подкрепа за иновациите и много почвания показват, че директивата за електронната търговия допринесе за насърчаване на иновациите по целия свят и също така за системата за уведомяване и сваляне на незакон... неправомерно съдържание. И може би новият за акт за цифровите услуги ще бъде решение, но за това след малко и не на последно място, Европейския съюз трябва да гарантира закрила на основните права, особено чрез забрана за задължението за задължително наблюдение на платформите. Споменахте си водещи принципи, как би трябвало да изглежда реформата според нас. Първо, всяка промяна на законодателният режим трябва да запази яс, яснота за ролята на потребителите. Както вече казах, принципът за осведомяване и сваляне основния принцип и не трябва да има положително носене на отговорността. Може да се предвиди също така и фишна формална процедура за по-бързо съдомяване и сваляне на нужното съдържание и също така да се предприемат инициативи за злоупотреби с този вид уведомления. Смятам също така, че трябва да се случим само върху незаконното съдържание и трябва да се гарантира, че по друг начин се отнесе към вредното, но не незаконно съдържание. На трето място трябва да се прави разлика между различните онлайн услуги. Погледнете продуктите на Google. това, което е адекватно за YouTube, може би не е адекватно за Cloud, което е насочена към компаниите или, или Gmail, когато се запазват а, документи. Има разлика, а, когато се споделя съдържание с целия сайт, като в YouTube или хора обменят лични информация, като в Gmail, например. Трябва също така да се обсъди в начин, по който може да се въведе една рамка, която да дава еднакви правила на всички платформи, в частност на малките платформи, защото както забелязахме по отношение на опасното съдържание в онлайн, има опасност лошите да избягат от големите платформи към по-малките. Защото смятаме, че правителствата трябва да а, субсидират повече малките платформи, големите платформи също игра, имат своята роля, трябва да се споделя базата данни, например, и въобще всички трябва да направим повече, за да дадем повече власт на МСП, но е много важно да имаме а, специфичен подход, който да не дискриминира никакви един от участниците. И накрая, в отговор на колегите от ИСПА, смятаме, че принципът, насърчат с премахване на съдържанието има за цел да насърчи дружествата или да не, съдържат, да не свалят никакво съдържание или да ограничават продуктите, които качват чрез адекватно, адекватно модериране. В момента компаниите могат да поемат такива, такива действия по, на своя риск, но такова предложение ще насречи платформите да не допускат незаконно съдържание с нужната закрила за тях. Благодаря ви, че сте до тук. С нетърпение очаквам по-нататъчната ни работа. Благодаря ви, господин, господин Милан Зубичек от Google. А сега бих искал да дам думата за размяна на депутатите. Разполагаме с много малко време. Преводът спира до тук. Бейук, the brand's representative е, has made reference to the know your business user.